И така, колеги, пета точка. Това е първо разглеждане на проекто препоръките за защита на академичните свободи в е, е, външната политика на Европейския съюз, външните действия. Е, докладчикът е господин Кан, който току-що пристигна. Ладж, ако си готов да ти дам думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за търпението, което проявихте. От името на моята група, аз се радвам да мога да представя този доклад за академичните свободи във външните действия на Европейския съюз. Тази тема ми е много близка до сърцето, тъй като преди бях преподавател в университета в Ланкашир колегите ми е, се бяха притеснени от зачастилите нападения срещу е, академичните, представители на академичните сили по цял свят. Е, някои представители на тези сили бяха нападани, хвърлени в затвора, е, цензурирани, дори има убийства за нещата, които са казвали. Е, тези нападения, разбира се, е, степента на, на тези действия е различна в различните институти, но е, тенденцията е ясна и тя е опасна за всички, защото това не само разрушава живота и кариерата на хората, но подкопава научната дейност, е, тези нападения е, еродират е, качеството на академичната дейност и по този начин пречат на академичното, социално и културно развитие. Миналата седмица бях в Турция като част от мисия за правата на човека. Беше ясно, че там има е, опити да се затвори остарта на, на академичните среди. Има е, чуваме за е, нападение срещу учени в, е, от представители на младсинство в Китай, в Иран също. На, напрежението е, е расте в САЩ, е, в е, е, Русия също и в единствената държава, членка от Европейския съюз, Унгария има подобни случаи. Е, ЮНЕСКО защитава правата на преподаване, на дискусия, на научно-изследователска развойна дейност, на публикуване на резултатите от нея, изразяване на мнение, свобода от институционална цензура и е, свобода да се участва в професионални или други представителни организации. Е, това е сериозно нарушение на правата на човека. Държи се поради неяснота и непознаване на, е, на академичните, проблема с академичните свободи от страна на адвокати и други юристи. Е, в резултат на това стандартите в тази област са недоразвити и нарушенията продължават така че да се признае, че това е едно глобално явление, една решаваща първа степка към търсене и намиране на решение е, това ще даде възможност да се е, създадат възможности за защита на академичните среди. Има организации и университети, които работят е, по този въпрос, като проследяват развитието на нещата и помагат на тези, които са застрашени от подобни действия. Е, целта на доклада е да... Е, това, което трябва да се направи е, че е, европейск... ние, моята група, смятаме, че Европейски съюз може да помогне и да води в това отношение, като подпомогне академичните среди. Този доклад по своя инициатива отправя препоръки за това как могат да бъдат защитени уязвими лица е, като е, препоръчва създаването на система на проследяване е, и диалог, чрез който да се постигне разбиране на проблемите в цял свят. Благодаря за вниманието. Очаквам да работя с колегите докладчите в сянка. Благодаря, господин председател, за вниманието и за това, че ме изчакахте. Благодаря, Ладжит Кан, за е, коментара. Сега е, предстои кратка дискусия. Поискаха думата пет колеги. Алио Мари, Кючук, Касталдо и Епитидеос. Някои пропуснали сме? Не. Тогава по две минути на всеки. Ще започнем с годин Боцко. Госпожа, извинете. Благодаря, благодаря и на докладчика. Сега ще премина към унгарски. Моля да си сложите слушалките. Много е важно да се водим от желанието на човека да бъде любознателен. Именно любознателността е водеща за академичната работа. Аз съм съгласна с вас. Академичният живот по света в момента е застрашен. Това, за жалост, се наблюдава в множество страни, Виждаме освен това, че академичните свободи се разбират по различен начин. В едни страни те се приемат, в други не. Разбира се, академичната свобода е нещо много важно и ние трябва да говорим за нея в Европейския парламент. Същевременно не бива да се стига до преувеличения, защото това ще има обратния ефект – Колегата говори за проблеми в трети страни. Беше спомената и Унгария. Мисля, че Унгария е неуместно да се споменава. Беше споменат също така Централноевропейския университет, но темата няма нищо общо с темата за академичната свобода. Когато обсъждаме академичната свобода, е необходимо да се водим от принципа за качественото образование и извън Европейския съюз. Същевременно би трябвало да можем да поемем преподаватели от чужбина, да интегрираме студенти, които нямат достатъчно умения. Но това не е основното. Трябва да се борим и с изтичането на мозъците. Интересуваме обаче каква е статистиката, върху която стъпвате, за да направите своите обобщения. Благодаря, господин Кючук. Well, uh, благодаря, ще бъда кратък. Първо искам да благодаря уважаемия колега Кан за неговите усилия да изготви един балансиран доклад в защита на академичните свободи като елемент от външната политика на ЕС. Академичната свобода е важно право. Следователно е много важно да подкрепим тези препоръки и да сме сигурни, че академичните свободи ще бъдат включени като елемент в външната ни политика – Виждаме, че има посегателства срещу академичните свободи, срещу институциите. Има и произволни задържания. И преподавателите, и студентите често се оказват обект на нападки. Понякога за тях има реална опасност. Необходимо е да отчетем че и на европейско, и на световно ниво трябва да защитим академичните свободи. Благодаря за СПД Фабио Касталдо. Благодаря, господин председател. Най-напред да говорим за софт пауър като една от силите на Европейския съюз. Но за това съм, искам да кажа, че съм изключително доволен от този доклад от колегата и приятел в Европа се превърна в едно място на свобода на академичната е, общност. Но нашата свобода винаги е в, е, застрашена още повече е, сега. За Турция знаем всички, че много университети са затворени, много научни изследователи са изгонени. Китай е малко по-добре но тук не става дума само за сериозна цензура, но се опитва да се повлияе върху академичната общност в чужбина. И китайското правителство блокира достъпа онлайн до Кембридж, до повече от 300 члена, които са изключително интересни, особено за Тибет. Това е една ситуация, която е изключително притеснителна. Никой няма да знаем всъщност какви са истинските мотиви, които са зад тези постъпки. Кой ще, примерно, профсъюзите в Египет, кой ще ги обучава? Това е много интересно. Знанието и свободната мисъл са понятия, които са изключително опасни за терористичните режими, за диктаторите, които искат да се мисли по един и същ начин. И е добре този доклад да постави ударението в различни, различните заплахи срещу академичната общност, но добре е също и да се види какво може да направи Европейския съюз, да се подчертае значимостта на тези проблеми и възможността да се е, поемат нови инициативи. Ще прочета много внимателно този доклад, но за момента мога да се съгласа с нашите колеги само. Thank you, Fabio Castaldo. Благодаря на Фабио Касталдо. Господин Епитидеус. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι... Благодаря ви, господин председател. Няма никакво съмнение, че академичната свобода е много важна, защото тя е неразривно свързана с свободата на мисълта и словото. Ние бихме искали младите преподаватели и членове на академичните среди да се чувстват свободни. Именно за това Докладът, който е представен от колегата, е изключително важен. Но преди да заклеймяваме лошите практики в трети страни, трябва да погледнем и какво се случва тук в Европейския съюз и някои държави членки. Защото в Европейския съюз също се налагат ограничения. Мога да дам пример с Швеция. Например, там един професор беше казал, че между жените и мъжете има разлики. Заради това той беше подложен на преследване. Е, от него беше поискано да се откаже публично от направените изявления. Така че, преди да критикуваме съседите, нека видим какво се случва от дома. Благодаря, господин Шафхаузер. Разбира се, значимостта на академичната свобода е, налага да се направят предложения. Например, през средовековието Сорбоната имаше специален статут на извън териториалност. Тоест, е, е, колеги, направете предложения, за да може вашия доклад да бъде просто едно е, да бъдат едни добри пожелания, но да върви в смисъл на тази свобода и по-голямата свобода, това означава да се даде на университетите статут малко като на посолства, с всичко, което това означава. Така че аз правя това предложение, надявам се да го приемете и по този начин академичната свобода да се развива и да се налага. Но когато зад един университет има едно лице, английският превод май не работи, има някакъв проблем. Председателя се извинява. Да, може да продължи говорителя. И така, е, първото предложение, което правя сега вече има превод, това е да се види какви могат да бъдат предложенията, като едно конкретно предложение да се даде на, да се даде на университетите същия статут, като на посолствата, както Сорбоната, примерно, е била независима университет. Това е едно свето място, а е било така, е, действително. Второ, що се отнася до тази свобода, когато университетът за господин Сорос се превърне в място на война и на организиране на политически битки срещу едно, една законно, законна държава, вече не е същото нещо. Университетът не е господин Сорос инструмент за политическа битка и е, е това е което може да опорочи университет. Така че не е господин Корбан, който трябва да бъде осъден, а господин Соро, защото той превръща университета в място на политическа пропаганда и това е срамно. И бих казал, че ще бъде интересно да се проучат връзките на господин Соро с някои други а, власти и по някой път с организираната престъпност. Така че Искам да, да се затвърди статута на университета и да се опази а, академичната свобода и да не се бъркат нещата с Унгария. Благодаря. Okay. And finally... И накрая госпожа Ели Президент. Благодаря, господин председател. Като бивш академичен член, искам да приветствам господин Хан за този доклад и да кажа, че го подкрепям, подкрепям доклада, но искам да поставя ударение върху едно нещо, което беше почетано от някои колеги, от вас самия, господин Хан, но съвсем накратко. Това е връзката между е, тази свобода на университетите и свободата на изказ, на израз. Ние не може да си затворим очите е, относно тази връзка с свободата на изказване. И днес виждаме в някои страни, даже от Европа, проблема с изказването в университетите, негационизма, апологията на тероризма и сексизма не може да се каже, според мен, че свободата, а трябва да проведем дебат по този въпрос, академичната свобода е свободата да се изказва какво ли не. Въпрос на избор трябва да се каже или интелектуалната свобода отива до там, в рамките на университета, това е дебат като всеки друг, или не. Тъй като позициите на нашите страни са различни, мисля, че трябва да се обсъди този въпрос и темата да бъде поставена и разгледана. По този начин ще подкрепи вашия доклад. Не е само да си затворим очите пред този проблем. Това е също във връзка с свободата на университетите и академичната свобода. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Заповядайте. Трудно ми е да произнеса името ви. Бих искал да отправя въпрос към госпожа Елио Мари, която каза, че не може да се приказва какво ли не в един университет, но кой решава? Мишел. Жел. Ние трябва да обсъдим, по секретност тук, въпроса дали университетската свобода позволява да се казва всичко или пък има някакви граници. Според различните страни не смятам позиция да е една и съща. Е просто това, което казваме, че в доклада не може да се абстрахираме от този въпрос, дори само за да, е, да се подкрепи доклада. Уважаеми колеги, виждам, че и други искат да вземат думата, но ние вече се забавяме с 15 минути. Ако нямате нищо против, бих искал да приключим до тук. Ние ще имаме и други дебати по тази тема. Сега преминаваме към шеста точка. Пак казвам, 15 минути вече изоставаме. Трябва да сме много кратки. Става дума за доклад за напредъка по разширяването съответно на Сърбия и на Косово. Относно Сърбия, докладчикът съм аз, така че мога накратко да да ви запозная. На 21 юни, преди началото на лятната вакансия, разгледахме текста 30 август беше срокът за изменения. 239 получихме Миналата година знаете, че нямаше такива доклади за напредъка. Повечето от тези изменения са за права на малцинствата и регионално сътрудничество, както и медийните свободи. Мисля, че освен това проведохме много ползотворна среща с докладчиците в Сянка. Решихме резолюцията да остане максимално балансирана и прецизна. Мисля, че го постигнахме. За нас е важно да насръчим Сърбия да не се отклонява от европейския си път. Също времено трябва да могат да се разгледат и някои проблеми, където е, е необходимо да се направят подобрения. 27 компромисни изменения, които обхващат повечето от доклада. Благодаря на всички докладчици в сянка, особено на Игор Шолтес, който беше докладчик в Сянка за Сърбия и докладчик за Косово. За първи път в този мандат ние имаме доклади по основните проблемни области, свързани с Сърбия и Косово. Много е важно парламентът да бъде сплотен – на 8 и 9 октомври. Освен това е предвидено разглеждане в АФЕД. Сега имаме доста колеги, които искат да вземат думата. 8 на брой. Разполагаме с 15 минути. Много ви моля всеки максимално по 2 минути. Господин Кукан е първия. Благодаря, господин председател и докладчик. Благодаря ви за работата по тази тема. Мисля, че докладът е балансиран и той ще помогне на Сърбия да развие своите силни страни. Според мен, страната е на добър път, тя е много активна. Сега пред нея има уникална възможност да се реформира и да напредне по пътя към ЕС. Основните изменения са свързани с това сръбските власти да работят най-вече по съдебната власт, върховенството на закона, съдебната система, гражданските свободи, медийните свободи, някои парламентарни процедури. Сърбия е постигнала много в дадени области. Например, има функционираща пазарна економика, добър транспорт – Необходимо е обаче да се видят резултати в ключови области, като съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност. Освен това, Сърбия трябва да бъде насърчавана да сътрудничи регионално, да има добри отношения с съседите. Сърбия е от ключово значение в региона и се надявам един ден да й кажем добре дошла сред нас. Благодаря на председателя на сръбската делегация Таня Файон от името на социалистите и демократите. Благодаря. Аз също благодаря за отличното сътрудничество и работата с останалите докладчици в Сянка, особено Игор Шолтес, както и вие казахте, така и в двата доклада и за Сърбия и за Косово имаме едни и същи формулировки по деликатните теми. Радвам се, че нашите предложения като група бяха обхванати от компромисите. За мен е много важно компромисно изменение 18 за свободата на медиите, както и изменение 21 за ромите. Ние, освен това, заклеймяваме и убийството на косоварски политик от сръбски происход. Това също е включено в компромисните изменения. Също Същевременно всяка година повтаряме, че ситуацията на място не се е променила кой знае колко и ние трябва да продължим да бъдем критични, що се отнася до медийните свободи. Също така не виждаме и подобрение при процедурите по спешност в сръбския парламент, както и парламентарния контрол. По въпроса за евентуална промяна на границата между Сърбия и Косово, Знам, че това е много деликатна тема. Решихме, че текстът и в двата доклада трябва да е един и същ по този въпрос. Ако има промяна на границите, това ще дестабилизира региона, така че трябва да се избегне. Искам да подкрепя и изменение 133 на господин Кукън. То не е част от компромисните изменения, но то е много важно. Става дума за злоупотреба с служебно положение. Голям проблем в Сърбия. И накрая предупреждение към Сърбия, че трябва да преразгледа политиката си за визовата либерализация за Иран до края на месец октомври. В противен случай ще има отрицателен доклад за визовата либерализация спрямо Сърбия от страна на Европейския съюз. Това също трябва да се вземе предвид. Сърбия получи много сериозно предупреждение. Thank you, Tanya Fayon. Ivo Weigel for ALDE. Thank you, Chair. Иво Вайгъл председуючега. Благодаря. Имаме тук един чудесен текст, който касае разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Това е един текст, който подчертава интереса от присъединяването на Сърбия. Сърбия се, се приближава до Европейския съюз, дори да е малко бавно, но все пак е, политическата си ситуация в тази страна се подобрява и стабилизира. Но остават някои проблеми, като правовата държава, медиите, отношенията към младсинствата, вътрешната демокрация и отношенията с политическите актьори, включително Европейския съюз. Положението е положително, що се отнася до идеята за диалог с Косово. И също и въпросът стои с определението на границата както връзките с съседните страни, политическите приятели на Сърбия. И в заключение трябва да се знае, че Европейския съюз има желание, интерес и влизането на Сърбия в Европейския съюз означава, че тя трябва да приеме всичките всичките а, а, ценности и виждания на Европейския съюз. Благодаря, Игор Шолтес, от името на Зелените. Благодаря ви. Благодаря за чудесното сътрудничество по това, този доклад за Сърбия и Косово. Като говорим за Сърбия, докладът е чудесен, включва всички изменения, които са важни за предложението за компромис. Има доста положителни инициативи, които текат. И поздравяваме Сърбия за стъпките, които прави напред. Но те не са чак толкова очевидни. Колегите го казаха. Правовата държава, свободата на медиите, подобрение някои. И също има още един въпрос, който касае наказателния кодекс. Престъпленията на различните предприятия. На времето се конфискуваше собствеността на тези предприятия и това нещо продължава да се извършва. Що се отнася до борбата срещу организираната престъпност и корупцията, все още имам какво да се направи, за да се подобрят нещата. Да се, за да се избегне а, всъщност влиянието на политиците върху правната система. И що се отнася до измененията, които, а, които касаят увеличаването, засилването на демокрацията, трябва да подчертая, че не трябва да се използват спешните процедури за промяна на законите, които не трябва да бъдат променени по този начин спешно. И се злоупотребява с регламента на парламента не се дава възможност на всички да се изкажат. Но що се отнася до отношенията между Косово и Сърбия, се надявам, че все пак нещата ще се оправят и че ще се намери някакво решение за бъдещето. Благодаря. Благодаря. От името на СПД Фабио Касталдов. Благодаря. Благодаря на докладчика и нашия доклад председател Дейвид. Благодаря за компромисите и включването на много изменения, които са изключително важни в тази, е, на, тази, е, на този исторически етап. Важно е като е, за нас Европейския съюз и за целия регион. И сега в региона има различни етапи, като историческия споразумение в Гърция и Македония, така че ние трябва да подкрепяме активно процеса на присъединяване, без да се забравят някои проблеми, които трябва да бъдат разгледани. Целите всъщност са включени в доклада. Най-деликатният най момент е компромис 25, т.е. възможността между за споразумение на Косово и Сърбия. Въпросът е много сложен, но трябва да улесним един процес, който трябва да припомним, трябва да бъде прият и управляван и от двете страни. Съществуват, разбира се, риски, рискове, но този, това бездействие през последните години е доста сериозен проблем и трябва да се внесе нова динамика в този процес. Без, разбира се, твърде много ентусиазъм, но да се надяваме, че нещо ще се промени. Трябва да припомня, че Сърбия е наш приятел, наш съюзник и партньор в този регион. И се надяваме, следователно, че много скоро Сърбия и другите страни от региона да станат част от нашето семейство, дори и от извест... въпреки, че те до известна, известна степен вече са такива. You, Благодаря на Фабио Касталдо. От името на НС господин Шафхаузер. Merci beaucoup, Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Разбира се, Сърбия е част от Европа. Не казвам от Европейския съюз, а от Европа. Тя е член на Съвета на Европа. И това интегриране е добро нещо. Все пак е, трябва да направя няколко забележки. Най-напред балансът между Русия и Европа. Защо да критикуваме това? Сърбия има чудесна роля за това, че има добри отношения с Русия и добри отношения с Европа. Това е до известна степен като мост. Не става дума да критикуваме. Напротив, трябва да насърчаваме този баланс и да държим сметка за специфичната роля, която играе Сърбия в този баланс. И знае, че и немците го използват, за да осигурят доброто равновесие с Русия. Второ, е, държа да подчертая всичко, което касае незаконността на тази война от 1999 е, година, да се подчертае пълния суверенитет на Косово и основната свобода, която е свързана с този суверенитет. Така че тези различни елементи не ми изглежда достатъчно подчертани в доклада, затова го внасям изменение в този смисъл. Благодаря. Благодаря ви. А след като из и слушахме докладчиците. сянка. трябва да дам думата на седмина колеги за по една минута. Закъсняваме, колеги. Госпожа Шуица, благодаря. Аз също искам да ви поздравя за този обхватен, балансиран доклад. Имам няколко изменения, свързани с Националната асамблея на Сърбия, местата за мълцинствата, както и телевизионни и аудиопрограми на езиците на мълцинствата. Сръбските власти трябва също така да решат проблема с безследно изчезналите и да уредят въпросите с военната собственост на бивша Югославия. Също така да има и решения, свързани с трудовите лагери по време на войната. Така ние всички ще можем да подкрепим пътя на Сърбия към Европейския съюз. Приветствам и възможното нормализиране на отношенията между Белград и Прищина. Благодаря, Тонино Пицула. Благодаря. Искам да ви поздравя за този отличен доклад. Приветствам този доклад за Сърбия, защото там той съдържа с пълна информация, но остават някои проблеми, що се отнася до свободата на словото, обществената свобода и правовата държава. Остават някои проблеми да се решат в областта на външната политика, но искам да кажа също, че трябва да се е, засили прозрачността на финансирането на партиите за, по време на кампаниите, изборните кампании. А, за регионалните власти трябва да се решават а, споровете, които съществуват, което е приоритет за Сърбия по пътя за присъединяването към Европа. Някои културни а, проблеми, проблеми с а, изчезнали лица, процедури срещу а, военните престъпления. Що се отнася до границите, мисля, че има предложение на службата за външни отношения, което е добро предложение. И преговорите по този, на тази основа може да позволят да се постигне до нормализиране на ситуацията, за да може да има стабилност в региона. Благодаря, господин Епитидеос. Благодаря ви, господин председател. Като всяка страна, която желая да се присъедини към Европейския съюз, Сърбия също трябва да изпълни определени изисквания. В определени области има напредък, в други закъснения. Това е естествено. Но не бива Европейският съюз да се отнася към Сърбия с предубеждение. Европейския съюз трябва да третира Сърбия наравно с всички други страни на Балканите. С други думи, напредъкът да се оценява по обективни критерии и въз основа на заявеното в програмите. Също така, усилията на Сърбия по присъединяване не бива да се използват за манипулиране на вътрешната политика на Сърбия от страна на Европейския съюз. Благодаря, господин Преда. Е, Благодаря, господин председател. Е, най-напред искам да приветствам извършената работа но искаме да поставя ударението на един политически въпрос. Не е за Сърбия, но по-скоро влиянието на сръбския председател, президент в Сър... Босна и Херцеговина. Ние се обърнахме към него. Той каза, че не може да влияе върху Додик, но сега е редно с Додик в една изборна кампания, която критикува тъй нареченото интервенция на западните власти в Босна и Херцеговина, така че Додик е близък до Путин и той до няколко дни се среща с руския президент, който се подкрепя от президента Вучич в тази кампания срещу Запада. Така че намирам, че влиянието, сръбското влияние а, в този регион трябва да бъде по-скоро да, в подкрепа на Европейския съюз, а не на Русия. Благодаря. Thank you. Mrs. Anderson. Госпожа Андерсен. Благодаря, господин председател. Като член на делегацията за Сърбия, аз също искам да приветствам доклада. Той ще бъде важен за нашите дискусии и посещението ми в Сърбия края на октомври. Искам да обърна специално внимание на върховенството на закона, което се разглежда в нашия доклад. Съдебната система, достъпа до правосъдие. Това е нещо много важно, особено с оглед на член 47 от е, Хартата е, за основните права. Много се надявам колегите в е, нашата група да подкрепят и все по-развиващия се социален диалог, защото това ще е важно за бъдещия растеж в Сърбия. Благодаря, госпожо Андерсен. Госпожа Совко. Благодаря, господин председател. Аз също искам да ви поздравя за отличния доклад. И да пожелая на Сърбия успех в пътя на европейската интеграция – Не съм запозната с компромисните изменения. Мога само да обсъдя своите изменения. Те са свързани с имиграцията и визовата либерализация за Иран. Сега използваме същия инструмент визова либерализация и за някои други страни от залива – мисля, че Сърбия трябва да преразгледа своята политика, защото тя е опасна за страни като Босна и Херцеговина, които още не са членки на Европейския съюз. Много хора злоупотребяват със системата. Те пристигат там и след това продължават пътя си към Европейския съюз. Това е много притеснително за Харватия която има обща граница с Босна и Херцеговина. Сърбия би трябвало също така да се бори по-опорито срещу каналджийството на мигранти. Благодаря. Благодаря, госпожо Совко. И накрая госпожа Елио Мари. Благодаря, господин председател. Няма какво да кажем по този доклад за Косово, който намирам, че е чудесен. Но имам един въпрос. Във всички тези доклади по страните кандидати за присъединяване, защо няма никога нищо относно прогреса, който може да бъде извършен в полза на гражданите на тези страни по отношение на социалната защита и равнището на живот. Мисля, че присъединяването към Европейския съюз не е само за да се развива економиката, а се, е, трябва да се развиват е, естествено основните права, но е, между тези основни права също е и подобряването на тяхната конкретна ситуация за всеки граждан. И това е валидно за всички. Никога не говорим за това. И мисля, че първото нещо, ако ние искаме да имаме е, чувството, че, присъедин... че, че принадлежим към Европейския съюз, трябва да имаме чувство, че Европейския съюз подобрява личната ситуация на всеки един. Материална си включително. Това е един общ въпрос, който задавам за всичките тези доклади. Okay, thank you, Miss Murray. That's, uh... Благодаря. Това е наистина важен аргумент и ние ще го имаме предвид. Принципно преговорите за присъединяване обикновено са доста технически по характер и понякога се забравя за теми, които са много по-важни за гражданите. Важен аргумент, може би следващия път ще го разгледаме. Това е всичко от моя страна. Благодаря за вашите изказвания. Със сигурност гласуването ще бъде на 9 октомври в АФЕТ. И сега преминаваме към седма точка, доклада за напредъка на Косово. Веднага ще дам думата на докладчика Шолтес. Е, благодаря, господин председател. Най-сърдечно благодаря на докладчиците в Сянка. Те наистина проявиха готовност да приемат е, измененията по време на процеса на съставяне на доклада. Благодаря на секретарията, на всички съветници и асистенти, които помогнаха при е, съставянето на доклада и измененията. Компромисните изменения мисля, че съдържат някои от ключовите послания, които искаме да се чуят от страна Европейския парламент и да стигнат до Косово. През последната година след последният, предходният доклад се случиха много неща. Аз искам да маркирам няколко. Преди всичко либерализирането на визовия режим. Както вероятно знаете, според Европейската комисия, е, Косово е изпълнил всички условия и комисията смята, че трябва да получи зелена светлина за на визовия режим. На последното си пленарно заседание Европейския парламент е, е, даде съгласието си за либерализация на визовия режим, така че призоваваме, трябва да призовем съвета да е, последва примера ни. Много важен е този въпрос, защото той ще ни ще се доведе до повече равенство в региона. Освен това, ще ни помогне да включим Косово да, във всички процеси в региона. А всичко това ще се отрази положително на економиката, пък и на други отрасли. Но този доклад споменава напредъкът освен въпроси, които все още е, чакат своето решение и които, е, по които косовските власти трябва да помислят сериозно мисля е, си за условията, при които е, мисля си, че е, либерализирането на визите идва в изпълнение на дадени условия, но властите в Косово трябва да продължат да работят срещу корупцията, да създадат съответната прокуратура, която много по-ефективно да действа. Проблемите с убежището трябва да бъдат решени Косово може да играе важна роля в миграционните процеси. Ето защо би трябвало да покаже, че ще изпълнява една твърда политика в това отношение. Оливер Иванович, е, е знаете, е, бе убит. Е, знаете, че е, настояваме е, извършителите на това убийство да бъдат открити и наказани. Искам да наблегна и на нещо друго. Ролята на жените в това общество и отношението към мълцинствата отношението към хората с увреждания и така нататък. Всичко това изисква от нас много по- сериозна работа. Е, изисква да настояваме пред косовски органи да работят много по-сериозно по въпросите. Още няколко проблема. Първо, Косово и Сърбия трябва да решат е, спорните въпроси и да подобрят отношенията си. А ние трябва да насърчаваме економическо сътрудничество между двете страни. трябва да насърчаваме и подпомагаме сътрудничеството им в области като спорта и други и да е, улесняваме е, и насърчаваме проекти, които е, така развиват междуличностните контакти околната среда. Знаете, че Прищина е един от най-замърсените е, градовете в този район с най-замръсен въздух и е, трябва наистина да обърнем внимание на органите тази страна и гражданите да се постараят да подобрят качеството на въздуха и съответно качеството на живота е, на гражданите. Благодаря за бележките. Сега ще дам думата на господин Пицола, председателя на делегацията. Благодаря, господин председател. Благодаря като докладчик по този въпрос. Ние ви информираме за състоянието на нещата. Като ръководител на Европейска делегация за Косово искам да припомня, че е, бяхме в Прищина миналата седмица, като е, се проведе пред съвместна комисия между Европейския съюз и Косово. Е, за разлика от предишните срещи, бяха след дискусията успяхме все пак да изготвим една декларация и общи препоръки. Миналата година по отношение критериите и препоръките на комисията и одобряването от страна на парламента за преговорите. Мисля, че тези преговори ще бъдат приключени скоро, за да може гражданите да се придвижват без визия в Европейския съюз. Това ще бъде един сериозен импулс за работата на Косово по приближаването, сближаването до Европейския съюз, борбата срещу корупцията, економическите реформи, изпълнението на задълженията, които е поела страната. Диалогът с Сърбия се провежда в рамките на службата за външните отношения и а, трябва да се нормализират а, отношенията между двете страни, да има сътрудничество, без, да има, без това да има а, някакво лошо отражение върху сигурността в региона. Thank you, Благодаря, Тонино Пицула. Сега идваме до докладчите в сянка за НЕП Ларс. Благодаря, господин председател. Аз също присъствах на петата е, е, среща в е, Косово миналата седмица. Наистина, техните усилия са похвални през последните години. Аз съм за либерализиране на визовия режим е, както е потвърдено в доклада и както се гласува в Страсбург на последното пленарно заседание. Ратифицирането на е, споразумението за демаркиране на границата между Косово и Черна гора е добра, важна стъпка към добросъседските отношения и регионалните отношения и в центъра на дебата е диалога между Сърбия и Косово който, за който много се говори напоследък, последните седмици, ние изразяваме първна подкрепа да това диалога да продължи и да се нормализират отношенията между Прищина и Белград. Но ние всички трябва да се помъчим да им помогнем да нормализират отношенията си, тъй като това е един от критериите е, за интегриране в ЕС, както на Сърби, така и на Косово. Трябва да се напреднат по въпросите с корупцията и е, върховенството на закона. Радвам се, че бяха прияти нови закони е, за борба с организираната престъпност в Косово. Благодаря на докладчика за добре балансирания доклад. Председателя, благодаря за е, господин Панцери, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на се всяка за извършената работа на този компромисна фаза. Вярвам, че текстът е балансиран и добре балансиран, добре описва напредването на страната и успехите, но и има и това, което все още остава да се направи, в, например, реформата на обществената администрация, си, правната система и борбата срещу престъпността. Говори, беше отговорено на необходимите условия за освобождаването на визите и след гласуването на Европейския парламент ще бъде представено последно решение пред съвета. Така че е, това ще насърчи процеса на стабилизиране и сътрудничество в този регион, който е географски много важен за Европейския съюз. И накрая е много важно за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия. Ще бъде добре е, страните да работят в е, това направление. Освен това смятам, че е необходимо да се подчертае, че определението на границите между Сърбия и Косово трябва да бъде постигната чрез един конструктивен диалог, а не само на етническите разлики. По отношение на човешките права остава доста да се свърши, що се отнася политиката на половете и отношенията към хомосексуалистите. Така че това се надяваме този процес да завърши при 2025 година. Thank you, colleague. Благодаря, колега Панцери. За Алде имаме ли господин Адаш? Така, благодаря на колегата Шолтес и на другите колеги за чудесното сътрудничество, за представянето на измененията също. Е, благодаря и на другите групи, които се опитаха да направят текста по-добър. Косове се изправят пред същите трудности, като и другите страни от Западните Балкани. Проблемите са сходни, като вътрешната политическа поляризация и не, не една зависима система, правна система, борбата срещу организираната престъпност. Същия проблем в Косово и споразумението с Сърбия, бавното интегриране на а, сръбското мнозинство в а, политическата система на Косово. А, Косово направи положителни стъпки напред, като ратифицирането на споразумението с Монтенегро, с Черна гора. Бяха направени някои, проведени някои реформи и включването на съдиите и сръбските магистрати в правната система на Косово. Косово е една независима страна и трябва да стане член на международните организми и да поеме задължения. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре ще бъде. Затова е необходимо да се ускорят реформите в Косово, за да може заедно с другите страни да се интегрира, в, да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря. Thank you, colleague Lados, for the EFDD. Сега за ФДД Фабио Касталдо, две минути. Грация, президенте. Благодаря. Искам да благодаря на нашите докладчици за чудесната свършена работа и включването на по-голямата част от предложените изменения. Трябва да, да насърчим Косово да работи по-добре. Основният проблем си остава политическата парализация, която се отразява върху парламентарните процедури и в процеса на реформи, които има нужда страната, справната система, поличната администрация, изборните процеси, механизмите за прилагането на правата и други сфери. Също и процеса на освобождаване от виза трябва да бъде един стимул в този смисъл. Косово всъщност е пред един много важен период и сериозни предизвикателства, но и големи възможности, които не трябва да изпуска. Много е важно, са важни отношенията с Сърбия. Трябва да сътрудничеството да бъде истинско и да почива на мерки, които да развият контактите между хората и диалога. Както беше казано и за Сърбия, за компромис 18 за възможното споразумение с Сърбия. Това е едно от е, най-важните нещата и неща и това е подчертано в доклада. Трябва да се насърчи динамиката в е, Косово и е, трябва да се работи на, в фронта на реформите. А, правителството на Косово ще обърне внимание върху това, което е записано в досието и да се тълкува по конструктивен начин критиките, защото целите са едни и същи с нас. Европейския парламент е важен партньор и трябва да има конкретни отговори от наша страна, защото и в този случай искаме бързо да ви приемем в нашото семейство. Грация, Фабио Касталдо. Благодаря, Фабио Кастал. Зожняц. Сега от не запишете се, ако е, да дадем думата на господин Жожняц. Ja zwracam uwagę na проблем бързо niekonsekwentny i jednostronny. Бих искал да обърна вниманието ви към един проблем, който е резултат от е, безотговорната и едностранчива политика на Европейския съюз към Косово. Всеки път, когато Европейския съюз е, вземе страната на представители на Сърбия, което не е, е неприемливо, е, се случва това. Защото ако е, правото на самоопределение е точно правото, което дава е, право на някои страни да признаят независимостта на Косово, но ако, е, ако е, се признава това право, тогава то трябва да въжи и за сърбите, които живеят в Косово. Защо албанците имат право да се е, е отделят от Сърбия, а на сърбите да не могат да се отделят от Косово? Някои сърби не желаят да живеят в Косово и трябва да е, помислят мислим и за тях. Защо ги заклеймяваме? Защо прилагаме е, двойни... Е, защо е, използваме двойни стандарти по един и същ въпрос? Ако сме за принципа на самоопределение, което аз, за което аз не съм по принцип, защото национализма не трябва да бъде основен принцип за основаване на държави, но ако разсъждаваме по този начин, трябва да има референдум за цялата територия на Косово или поне там, където има мнозинство или да, да го кажем друго яче, до голямо мълцинство от сърби. Защо е, някои са принудени да живеят в Албания, след като Албания е, има право да се разцепи от Сърбия? Защо това е един е, добър метод за водене политика? Е, не смятам, че това са е, верните стандарти, но ако ги прилагаме по отношение на едни, трябва да ги прилагаме по отношение и на всички. Благодаря, председателя. Сега имаме трима още заявили за изказване господин Кукън, госпожа Лорди и господин Пиридеос. И с това приключваме списка на изказващите се. Господин Кукън, имате дума. Едвард Кукън. Благодаря, господин председател. Поздравление на докладчика за добре свършена работа. Приветствам резултата от гласуване в пленарна зала относно либерализирането на визовия режим с Косово. Надявам се, че в съвета ще могат да придвижат въпроса напред в следващите месеци. Смятам, че докладът отразява обективно една така трудна е, ситуация в Косово. Е, трябва да продължи е, междупартийния диалог и консенсус. Държавата той е решаващ за успеха на реформите, от които страната се нуждае особено това е важно и за бъдещето на Косово. Хората в Косово трябва наистина да могат да усетят резултатите от тези процеси. Реша, остават доста нарешени въпроси, е, които е, са в ръцете и на техния парламент. Диалога между е, Прищина и Белград трябва да се е, води, трябва и двете страни да гледат много по-сериозно на него. Ние трябва да е, имаме водеща роля в този процес. И накрая поздравявам косовските ръководители за активната им е, работа с е, другите регионални партньори. Мисля, че това е, нашата външна политика в това отношение трябва да продължи в същия дух. Благодаря на Едвард Кукен, сега госпожа Уорд. Благодаря ви за възможността да се изкажа по темата. Аз съм е, голям приятел на Косово и смятам, че е много важно не само АФЕТ да имат е, становище по е, пътя на Косово напред. Аз съм в Комисията по образование и култура и права на жените и равенство между половете. Тези въпроси са важни за бъдещето на Косово. Радвам се, че съм член на делегацията за е, е, отношение с Косово и поздравявам господин Пицола за свършената работа е, и за председателството му на нашата делегация миналата седмица. Това, което успяхме беше е да да държим Косово така на, в фокуса на вниманието, макар че там нещата понякога са нестабилни Мисля, че в това отношение напреднахме и е, това е важно за Балканите. Е, народа на Косово отдавна го очаква, особено младите. Е, поради нестабилността в региона е изключително важно да се опитаме е, да, така, е, да, да окажем натиск върху съвета да се съгласи максимално скоро за е, облегчаване на визия режим. Младежите в Косово наистина се притесняват от това, че нямат възможност да упражняват в пълна мяра своите, да, да се ползват своите европейски права. Така че е, наистина е, съм, е, отчитам много важна роля, която изиграха членовете на тази делегация в Косово и докладчиците. Благодаря и сега господин Епидидеус. Благодаря, господин председател. Напредъкът на Косово трябва да бъде оценяван с, чрез обективни критерии. Много път трябва да извърви Косово преди да е, постигне положителни резултати. Това е една от най-корумпираните страни в Европа. Е, там е, е има сериозна организирана престъпност. Е, да не говорим, че е, Косово е убежище за терористи, е, джихадисти. Така че е, политическия избор, който трябва да бъде направен по отношение на Косово е доста деликатен. Да погледнем какво става и в Сърбия, и в Черна гора. И усилията, да погледнем на усилията на правителството на Косово да е, създаде е, един вид федерация с друга страна, например, Албания. Има известни редентисти, единистични елементи и стремеж да се е, да живеят всички в е, косовари в една държава е, и това са опасни тенденции за Балканите. Трябва да гледаме много внимателно, да се вглеждаме много внимателно в това. Това, тези експанзионистични тенденции са много опасни по отношение и на други страни на Балканите, така че трябва да сме много осторожни. Благодаря, Епидидеос. Е, други коментари няма. Значи докладването, е, е, гласуването по доклада ще бъде на 9 октомври. И сега можем да преминем към 8 точка от дневния ред. Вече с половин час изоставаме. Това е отчет за мисията на АФЕТ в Тунис и Алжир. Надявам се това да ни, тази точка да ни отнеме по-малко от предвиденото време. Една мисия на АФЕТ Мисията се проведе в Тунис и Алжир 16 до 20 юли. Първата част от мисията беше в Тунис 16 до 18 юли под председателството на колегата Джо Лайнен. Казвам му добре дошъл. Посещението в Тунис е свързано с дългосрочен ангажимент на нашата комисия да консолидираме политическия диалог с тази страна като привилегирован европейски партньор. Преди да дам думата на Джо Лайнен, нека накратко обобща и втората част от нашата мисия. За първи път от много години насам нашата комисия посети Алжир няколко седмици след съставянето на съвместната комисия С Алжир през юни тази година. Ние искаме да укрепим политическия диалог, да сътрудничим с Република Алжир. Проведохме ползотворни срещи с премьера, министра на външните работи, министра на вътрешните работи, заместник-председателя на съвета на нацията – председателя на Народното събрание и председателя на Комисията по външни работи. Проведохме откровени дискусии, свързани с сигурността и стабилността на региона. По отношение на последното, Алжир има важна стабилизираща роля и е важна за нашето сътрудничество по сигурността и борбата с тероризма. Сега давам думата на колегата Лайнен. Благодаря, господин председател. Е, делегацията имаше отличен, но беше отлично организирана. Благодарение на секретарията. Благодаря. В Тунис е, положението е, политическото е нестабилно. Е, преди няколко дни президента даде интервю, в което постави под въпрос положението, позицията на министър-председателя. Предстоят следващата година е, избори, парламентарни и партиите трябва да се позиционират е, ние не можахме да се срещнем с е, премиера и с външния министър поради това. Но разбира се, се, видяхме с представители на парламента и различни министерства и представители на гражданското общество. Те е, отправиха е, критика е, към е, бавещите се реформи в Тунис е, но нито Конституционния съд е, не, не, не се реформират петте много важни институции, Конституционния съд, службите за сигурност и така нататък, правосъдната система в никакъв случай не се е, е, реформира. Тежко е положението на младеща в Тунис, 80%, 18% безработни. Това е една млада страна, е, и е, огромното мнозинство от младежи там са наистина отчаяни от е, безисходицата и безперспективността. Економиката в Тунис е в ръцете на няколко е, семейства, няколко клана. Има монопол, енергиен монопол е, който обхваща, е, който е, всъщност не се разпростира до обновяемите източници, защото той всъщност използва традиционните енергийни източници и ги експлуатира. Общинските избори, които бяха проведени наскоро, бяха успешни. Много сега е важно да се провежда децентрализация на общинско равнище и на финансите, което, и на правомощията, което все още липсва, е много важно. Министерство за миграцията говорихме и по този въпрос. Тунис е, е цел, дестинация за мигранти от десетки страни но страната не е готова да приеме, е, да създаде приемен лагер за Европейския съюз, е, но е готова да ни съдейства и да работи заедно с нас е, по бреговата охрана. Министра на отбраната докладва и за въпроса с сигурността. Съществува тероризъм, особено на границата с Алжир. Малко преди посещението ни имаше терористична атака – и разбира се, границата с Ливия също е нестабилна, което е доста тревожно. От е, бедните страни е, в една бедна страна 50% от бюджета, 15% от бюджета дотива за отбрана е, е доста сериозна сума. Посетихме комисията за истина и достоинство. Там е. 37 000 е, жалби има за нарушаване правата на човека Мандата на тази комисия обаче не се продължава, за съжаление. Тя трябва да прекрати дейността си и много от заявките и сигналите за нарушение просто ще увиснат във въздуха. Е, тези хора е, сега е, от тази комисия ще работят до края на годината доброволно, на доброволни начала с собствени ресурси ние трябва да работим наистина с Тунис и да посветим усилия на тяхното развитие, економическо включително. Благодаря е, е, за е, доклада по Тунис. Сега имаме двама заявили желание за изказване. започваме с Милан Мон. Милан Мон. Аз не бях поискал думата, но след като ми я давате, Малко мога да добавя към казаното от колегата Лайнен. Личното ми впечатление е, че страната е направила важни реформи, които са политически, но в економическата и социалната сфера не ги виждаме. Би трябвало да се работи повече в тази насока, защото това би обяснило и липсата на ентусиазираност у младите – за тях светът е затворен, няма много работни места. Това е страна, която по-скоро е източник на миграция, затова е, е важно да се има предвид, че именно техните младежи напускат и пътуват за Италия и къде ли не. Економическите и социални реформи просто не започнаха. И още нещо трябва да кажа, че министъра на отбраната им очаква от Европейския съюз да реши всичките им проблеми и все се оплаква от Европейския съюз, но той трябва да разбере, че те сами трябва да си свършат работата и промяната няма да бъде наложена от Европейския съюз. Благодаря, господин Лопес. Благодаря, господин председател. Всъщност колегата много добре обясни една част от визитата ни. Аз бих искал да добавя това, че е много добре да се организира посещение в две страни паралелно, защото това са много важни страни като източник на миграция или сигурност или природни ресурси. За нас като комисия е важно да сме в тесни отношения, да работим на място. Ясно е, че в между Алжир и Тунис има разлики. Е, Тунис се разглежда като единственият успех на политическия процес на арабската пролет. Но виждаме, че в Тунис също има вътрешна нестабилност и политическата система изглежда малко крехка, така че тя има нужда да бъде подкрепена. Освен това, хората вече са уморени, защото виждат, че реформите не са довели до благоденствие. Така че трябва да внимаваме с тази страна. Тя има нужда да и се помогне. Същевременно политическата система е травматизирана от гражданската война през 90-те години. Освен това имаме травмата на колониалното минало. Следователно е необходимо да се направят спокойно промените, но има проблеми с тероризма. Именно за това и в двете страни ние трябва да подкрепяме необходимите реформи. Да търсим областите, където имаме общи интерес, като сигурност, регионална стабилност и всичко това със сигурност ще помогне. В Алжир, освен това, ни е, посрещнаха първокласно, трябва да кажа. Благодаря ви. Има още двама колеги, които желаят да се изкажат. Фабио Касталдо и господин Сожнец. Благодаря, господин председател. Намирам, че е много интелигентно и добро, тази, че тази командировка се е състояла в този момент. Както всички знаете, аз много добре следа вътрешна динамика на двете страни, които посетихме. По-специално това, което беше подчертано в доклада за Тунис и относно изборите, местните избори. И ще приключим утре тази командировка. Но искам да се спра на настоящата ситуация – може би трябва да се добавят някои неща, за да се в тази командировка. Климата е много сложен, защото вътре в двете, двата всъщност стълба на управителите на правителството има просто пропаст някаква. Въпреки, че отношенията изглеждат привидно добре. От... Има опасност очевидна опасност ситуацията, която вече е сложна, с, с Конституционния съд, който трябва да бъде обновен с а, изборите, които парализират а, страната. И към всичко това се добави един политически конфликт между двете, двете партии, които са в мнозинството. Парализират се възможностите до края на до изборите, които октомври ноември ще се състоят, се парализира процеса на реформа. И молбата, която имаме, въпросът е, имате ли, имахте ли чувство, че чрез тази позиция, тази позиция ще бъде много трудно да се извършват тези реформи, които са основни за решаване на социалната и економическа криза преди изборите, и ако това има опасност за отказ да участват младите по-специално, какви са перспективите? Искаме да чуем всъщност какво е вашето виждане за политическия термометр и възможността за реформите до, до изборите. Благодаря. Thank you, Fabio, and... Благодаря ти, Фабио. И накрая господин Зожниец. Ja chciałem е, zwrócić uwagę na kilka rzeczy dotyczącej tej misji. Благодаря ви. Исках да спомена няколко неща е, за тази мисия. Първо мисля, че не беше добра идеята двете страни да се посетят наведнъж, защото е, всичко беше много прибързано, ние нямахме време да провеждаме срещите спокойно и самият аз съжалявам, че нямах възможност да задам въпросите си за затварянето на църквите. Има и още нещо. Видяхме големи разлики в подхода при двете страни. В Алжир бяхме посрещнати почти като частни гости, докато в, в Тунис поправя се председателя, докато в Алжир ни посрещнаха почти с византийска любезност – не виждам защо се мръщите, господин председателю, като го казвам. Но в е, Тунис като че ли не бяхме толкова добре дошли. Протоколът не беше толкова добре организиран, докато в Алжир го имаше това лице за пред публиката. Същевременно Тунис е по-отстъпчив пред нашите искания, докато Алжир изглежда по-независим. Техните политици заявяват, когато не са съгласни и обясняват, че имат проблеми с нашия подход към Либия. Според тях Европейският съюз е виновен за кризата там. Алжирските ни колеги неведнъж заявиха това особено когато ги критикувахме за нещо. Това исках да кажа. Благодаря, господин Зожнец. Трудно е, разбира се, да отговорим на всички ваши изисквания. Само ще кажа, че в Алжир вие имахте възможност да се изказвате на всяко отделно заседание – искахте да си изкажете. Винаги ви давах думата и вие всъщност повдигнахте въпроса за положението на християните в Алжир. Просто сега коментара ви не е изцяло коректен. Сега преминаваме към девета точка. Приложението на споразумението за асоцииране с Молдова. Господин Остревичиус, благодаря. Ще бъда максимално кратък. Трябва да тръгвам заради ранен полет. Не очаквах толкова голям интерес към нашия доклад по напредъка по споразумението с Молдова, но получихме 182 изменения, доста голям брой. Това са повече изменения дори от доклади за по-големи страни – 17 компромисни изменения, които обхващат почти всички текстове в доклада. Основната ни цел при съставянето на текста беше да заявим, че има големи опасности за европейския път на Молдова. И ние, като чили в Европейския съюз, понякога губим доверие в народа на Молдова – но европейският път трябва да бъде доказан с конкретни факти, а не политически изявления. Изразихме своите опасения и по отношение на неотдавнашните решения на молдовските власти, които водят до отстъпление от демократичните стандарти, що се отнася до изборния кодекс – и също така препоръките на Венецианската комисия или изборите за кмет на Кишинев. Говорихме и за липсата на независимост на съдебната власт и слабия напредък при преследването на тези, които отговарят за измама с 1 милиард долара в местните банки. Притеснявани също така медийната свобода в Молдова, монопола в медиите, той е в ръцете на няколко играча. Имаме и предишни резолюции, като тези от 5 юли тази година относно политическата криза в Молдова след обявяването на изборите в Кишине за невалидни. Имаме и резолюция от 4 юли 2017 година за макрофинансовата помощ. Уважаеми господин председател, много се радвам, че с повечето политически групи работихме добре. Има и някои различни мнения, може би те ще бъдат обяснени, но като цяло ние стигнахме до добри компромиси като основа за бъдещ дебат. Благодаря, господин Остревичиус. Преминавам към колегите, които желаят да се изкажат. Господин Преда, госпожа Калниете госпожа Кристе, господин Буштинаро, господин Шафхаузер, господин Касталдо. Добре, шестима, моля ви, по две минути. Започваме с господин Ковачев, който сега е, е тук. Опитваме се да определим реда. Добре, Ковачев, Преда и така нататък. Някого изпуснах ли? Господин Ковачев, заповядайте. Две минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Петрас за доклада и неговите усилия по този конструктивен подход. Обсъдихме го на заседанието на докладчиците в Сянка вчера. Най-важните изменения за нас бяха обхванати в компромисните изменения. Нашата група обаче остава критично настроена спрямо молдовските власти. До сега няма промяна в поведението. Съмняваме се, че статуквото ще бъде скоро променено. Както съм казал неведнъж, социалистите биха искали докладът да се посмекчи и да е по-приемлив за властите в Кишинев, но моята група смята, че това не е правилно и ние няма да подкрепим подобни изменения. Не смятаме, че критичният тон – на доклада трябва да бъде отслабен. За нас ценностите като върховенство на закона, свобода на словото не могат да бъдат подкопавани. Следователно, ние няма да подкрепим изменения, които отслабват критичната позиция на парламента и нашата комисия. позиция спрямо молдовските власти. Много успешен е доклада. Благодаря отново на всички колеги. Благодаря Анди Кристе от социалистите. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладчикът е представил добър текст като основа за едно добро послание от Европейския парламент. Нашата група излезе с доста изменения, но множеството изменения на колегите водят до опасността този доклад да се фокусира не толкова върху Молдова и изпълнението на споразумението, колкото върху бъдещите избори, като че ли той се вписва в бъдещата предизборна кампания. Разбира се, положението в Молдова не е идеално, но аз мисля, че трябва да отложим гласуването по този доклад, за да не се месим в предизборния процес. Това на първо място е в интерес на Молдова, както и на Европейския парламент. Надявам се, че колегите от Зелените и ГУЕ ще подкрепят един такъв подход. Молдова трябва да остане в европейската орбита. За нас това е важното, а не политическите партии. Показахме, че можем да бъдем успешни, когато сме единни спрямо Молдова – трябва да сме сигурни, че няма да се подаваме на напреженията от Молдова. Трябва да зачитаме своите партньори в Кишинев. Благодаря на Анди Кристе. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия докладчик за усилията, които е направил за изготвянето на този текст и компромисните изменения. Ситуацията в Молдавия е много притеснителна от много гледни точки. По-специално, що се отнася до правилата държава и медиите, имаше и наблюдатели по време на изборите и за първ път Нямаше никакви въпроси от страна на медиите по отношение на нашата декларация, което е доста изненадващо. Не можа да присъствам лично на е, събранието на докладчите в Сянка, но мисля, че е много важно много е важно да се види какъв е, как, какво е времето и как протичат нещата. Ще има скоро избори в страната и вярвам, че трябва да се вземе под внимание а, това, че трябва да се отложи гласуването на доклада, за да, се, да имаме една перспектива не бих искал с едно гласуване малко преди изборите в тази страна да рискуваме тази перспектива да бъде да, да навлезе в самата, да бъде част от самата камп, изборна кампания. В нас общи интерес е да да се наложим с твърди думи, но с да насърчим страните да поемат своите отговорности. Трябва да го направим много внимателно, но ще продължавам да следа е, как се развива този доклад. Thank you, Mr. Preda. Благодаря, господин Преда. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам е, докладчика за неговата работа и да кажа, че ЕНАП го подкрепя по отношение компромисите. Ще се спра на някои от измененията, които введох, внесох, за да обясня още веднъж каква е ситуацията в тази бедна държава. Знаем сега, че правителството и парламента, и пресата, и правосъдието са на практика а, ръководни от един олигарх, от един, едно лице, който няма подкрепа извън страната, единствената подкрепа, на която разчита, това са членовете на Социал-демократическата партия на Румъния. Няма европейска подкрепа и това е, въпреки че там се говори и друго. Той, е, там прес, пресата не е независима, той е контролира всичко това. И ние приехме една много ясна позиция. Няма да има пари, европейски пари, нито за бюджетна подкрепа, нито за друго, докато е, демокрацията не бъде възстановена, защото, за съжаление, Молдавия е една авторитарна държава, диктаторска държава, която се ръководи от е, е, олигарси, които имат подкрепата на една партия от Румъния. Дори се извършват истински лудости. Е, говори се за атентати, които са или в Букурещ, или в Кишинев. Е, пълна лудница и трябва да бъдем ясни. Докато не се възстановят демократичните условия в тази страна, няма да има европейска подкрепа. Това, че се отложиха изборите, пак е, това е съвсем ясен признак за действието в тази столица и е много жалко, че трябва да го, го подчертаем. Благодаря на Кристиан Преда. Господин Буштинаро, две минути. Благодаря, господин председател. Аз ще повторя отново предложението на докладчик в сянка да отложим гласуването по доклада, за да може докладчиците в сянка да стигнат до съгласие помежду си относно това, което сме предложили. Например, в компромисните изменения няма включено изменение на социалистите. За нас това е абсолютно неприемливо. На второ място, какво искаме да кажем? Че Молдова е бойното поле на ЕНП или че се опитваме да стигнем до баланс, който е от полза на стабилността в Молдова. Също така, дали трябва на приятелите от ЕНП в Молдова да направим лош подарък Знаете много добре какво се случва в такива случаи. Именно за това, господин председател, аз наистина ви призовавам да отложим гласуването и да предвидим нови преговори, така че да има баланс по доклада. трябва да берем плодовете на тази разединена политика. Благодаря Ребека Харам с две минути. Разбира се, може би да обсъждаме дали трябва да се отложи гласуване или не, но не би било добро при оценката на асоциираните партньорските в Източна Европа да да, да, това да помрачава нашия, е, е, нашите партийни е, е пристрастия, пристрастия, ни към различни партийни групи в този парламент, да помрачават и замъгляват е, нашата реална и е, безпристрастна преценка на събитията в тези страни. Е, Значи, отрицателните впечатления, отрицателните тенденции там е, не са нищо ново. Е, ние сме свидетели на огромна измама, тази, е, тази финансова измама с един, стойност 1 милион долара. Това е нещо, за което знаем. Преживяхме смяна на властта в парламента, всеки търси своите интереси. Там последните е, събития, непризнаването резултата от е, е, изборите в Кишинев, насилието, протестите, които се организират там, цялата подготовка на изборите по силата на един ново скълъпен закон, всичко това е дава достатъчно основание за критика. И аз мисля, че е, тези разногласия помежду ни не са е, нищо добро, е, защото е, е и е, нашата връзка с е, партиите в е, управлението е, трябва да. да е, да премислим отново, е, да гледаме реално на нещата, а не да сме подвластни на политическите си пристрастия и връзки. Остават двама изказващи се, господин Канети, госпожа Канети и господин Гомеш. Благодаря ви, ще говоря на латвийски. Сложете си слушалките. Е, да, ние оценяваме усилите на господин Остревич за този доклад е, да представи реалната ситуация в Молдова. Европейския парламент обаче има основания за сериозни е, притеснения за заплахите, която Молдава представлява за Европа. Ето защо трябва да отправим към тях едно много ясно послание. Европейския парламент в никакъв случай не би трябвало да отложи гласуването на доклада е, това отлагане ще означава, че членовете на парламента ще е, се вслушат и ще е, в желанията и на ключови олигарси там. И резултатите от неудачното гласуване в Кишинев всъщност говорят за липсата на е, законов ред и правова държава там не може да оставяме в ръцете един олигарх да решава. Е, този, този случай на измама на стойност 1 милиард долара, 1 милион долара не е разследван, никой не е осъден, не се дава възможност за, да не се чува гласа на политическата опозиция и гражданското общество. Трябва да ви припомня, че макроекономическата подкрепа за Молдова и е, изплащането към тези държава могат да продължат само след като е, се проведат парламентарни избори и то е, справедливи е, според е, законите на държавата и международното право и честни. Благодаря сега госпожа Гомеш за две минути най-много. Аз се срещах с няколко души от Молдова, които ми представиха ситуацията там която наистина говори за е, крещящи нарушения на е, върховенството на закона. Разговарях с е, избран, новоизбран кмет, комуто бе попречено да вземе поста си, което е скандално за страна, която се стреми да, да има връзки, добри връзки с Европейския съюз. Сега измамата на 101 милиард. Наистина, Изключително тревожно е това, че е, не се, води, е, не се разследва, нито се търси отговорност. И мисля, че е наш дълг да настояваме за това. И това трябва да се отрази в е, решенията на този парламент. Председателя, благодаря, колеги. Забравих да, да отбележа господин Шафхаузер. Той има окончателно думата. Благодаря, господин председател. Веднъж и аз ще бъда съгласен с доклада, независимо, че докладчиците се считат за сигурни. Аз не съм, може би, сигурен, но вие сте. Мисля, че е добре. Трябва наистина да не се намесваме, да спрем всякаква помощ да се проведе разследване за този милиард и е, потоците от рециклирането. Чувал съм някои неща, които не са в пресата за начина по който този милиард е бил е, е изпран. Но това, което питам моите колеги, дали в Косово е по-добре, дали по-добре в Украина що се отнася до изчезването на парите и е, демокрацията. Аз не знае какво моята група ще направи, но аз лично ще подкрепя този доклад. Благодаря. Okay. Thank you, colleagues, for this. И така, благодаря ви, колеги, за този разгорещен дебат. Е, може би докладчика последна дума аз да кажа няколко неща. И слушах внимателно вашите доводи. Е, нещата се въртат до голяма степен около въпроса дали да отложим гласуването. Политическите групи ще решат. Само да ви кажа, че календара, по който работим, е прият и одобрен преди 6 месеца. Той е отчел и приключването на мандата на този парламент. Ние не можем да изчакаме след изборите в Молдова. Не е възможно. И друго, графика, по който е, сме се е, споразумели единодушно, е свързан тясно с работата ни в, е, с Грузия и с Украина. Имайте преди това. Но разбира се, е, вие ще решите, но да не забравяме това, което, е, сме, по което сме съгласили всичко. И сега а, е, мисля, че е, докладчика ще отрази е, съоръженията на всички политически групи. За да се намери решение в Молдова, трябва да се е, направят е, избори преди всичко. Аз ще се кандидатирам като независим кандидат там с опит да променя политиката, но сега сериозно. Благодаря ви е, на, за конструктивните сериозни бележки и коментари. Така, предстоят избори и в Грузия, но до сега никой не предлага да се отложи доклада за Грузия. Нещата не опират до изборите. Знаете е, тази е, прословата фраза економиката е глупава. Е, не економиката е виновна, решенията са е, грешни. Така че доклада не е виновен. Самото положение в Молдова е много сложно. Ето защо, господин председател, предлагам едно разумно решение – да се опитаме отново да потърсим една по-обща позиция, консолидирана. Е, ще проведа още среща с докладчите Сянка. Надявам се да присъстват и е, депутати, не само техните съветници. Е, е, депутатите трябва да, вземат, да поемат политически си отговорност. Извинявам се много, но изненаден съм, когато някои политически групи бяха представени от съветници. Нямам нищо против съветници, те са компетентни. Но нека е, да погледнем е, фактите в е, очите. Е, смело и да взимаме решение. Така че никакво отлагане, според мен, и е, допълнително заседание на докладчите в Сянка. Добре, допълнително заседание е, сега според сегашния график приемане, гласуване и приемане на 9 октомври се предвижда. Господин председател, мога ли процедурен въпрос? Бихте ли бил така добър да окрутите някои от нашите колеги, които имат явно обсесия с някои неща. Ако обичате, опитайте се да ги е, контролирате и, за, и така, им дошете да пазят дисциплината, защото е позорно това, което става. Щях да дойда до 10 точка Грузия. Е, забелязах, че по Молдова температурата се покачи в комисията. Сега, когато стигме до Грузия, може би температурата ще, се, е, ще падне отново, ще се нормализира. Десета точка Давам направо думата на господин Кенс. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Съвсем накратко да ви запозная с, с доклада е, за изпълнение споразумението за асоцииране на Грузия. Това е първият доклад по изпълнение и мисля, че е много важно да се излезе с практическите е, е, е, факти, е, за да може е, по-нататък изпълнението да е по-ефективно. Благодаря на всички вас, колеги, които допринесахте със своите изменения към доклада. Имаме 229 изменения, които трябва да разгледаме. Това показва колко е актуална темата. В момента аз работя по компромиси които ще обсъдим на заседанието на докладчите в Сянка в, на 3 октомври в Страсбург. И съм убеден, ще стигнем до убедителен консенсус. Много от измененията поставят едни и същи теми добро управление, борба с корупцията, е, участие на гражданското общество. И се радвам, че повечето от е, коментарите изтъкват е, напредъка, постигат от Грузия след влизане в силата на е, споразумението за асоцииране. Очаквам ползотворно сътрудничество във вас в непосредствено бъдеще, за да приключим по доклада и ви благодаря отново. Председател, благодаря господин Мамикинс, бяхте кратък, благодаря ви за това. Сега докладчите в сянка. В момента имам заявка за изказване от Преда Гомеш, Касталдо Гала и госпожа Каниете. Ще започнем Кристиан Преда. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че говоря от името на Щетина, който е нашия докладчик Сянка, който за съжаление не може да дойде. Тъжен е, защото още няма компромис, така че не сме напреднали много. А що се отнася до мен, аз внесох изменения, които подчертават различни неща. Разбира се, общата идея е да се засили сътрудничеството с Грузия. Подчертах също необходимостта да се приложи тази амбициозния график, който цели деполитизирането на държавните институции, което ограничава управлението, непрозрачното управление и задколисно управление на правителството. Борбата срещу корупцията също е един много важен елемент в този контекст. А също така и независимостта на съда е цел, която ние споделяме с нашите приятели от Грузия. Що се отнася до пресата, аз внесох изменения, които говорят за необходимостта да, се, да, да, да има свободни медии и журналисти, които да не са сплашени, които да си вършат работата. За съжаление в тази страна, като и други в региона, по някой път има признаци на не заплахи, но да, известен натиск от страна на политиците. Благодаря. Thank you, Christian Preda, Anna Gomes. Yes. Uh, uh, Кристиан, uh, да Преда, благодаря сега на Гобеш. Аз така всъщност имам привилегията да следвам положението в Грузия след мисията за наблюдение на изборите 16-та година и мога да кажа, че положението там се развива в добра посока. Има едно много жизнено гражданско общество. И е, наистина това споразумение за асоцииране е много важен инструмент е, за обществото в Грузия. Разбира се, че има много проблеми, които трябва да се решават. И е, наша отговорност е да използваме всички е, механизми, с които разполагаме в е, споразумението за, за асоцииране, за да може да помогнем на грузинците, които искат промяна. Решаване на проблемите, за които са споменати в доклада, за които преде току-що каза. Реформиране на, на системата, правосъдната система е абсолютно от огромно значение тогава нещата ще се променят. Защото може да имаш много активно гражданско общество, може да имаш поларистични медии, има медии, които наистина, е, нали, добре е, че медиите отразяват и е, опозицията, но това не е достатъчно, ако е, правосъдната система е блокирала, ако тя буксува, това се отразява и на платформата на бездаказаност. Миналата седмица имах среща в Грузия с представители на гражданското общество. Те споделиха с мен моя анализ е, и положителното развитие на нещата, но и те посочиха няколко случаи на безнаказаност. И то на представители от е, държавната сигурност. Това са сериозни неща, които създават проблеми. Един конкретен случай за един младеж, е, който е убит в е, уж е, терористична операция в област, в която живеят етнически чеченци. Това е, създава много проблеми на място и е, създава недоверие към е, управлението. Корупцията е друг сериозен проблем. Там ни трябва, за нея го е нужно също действаща правосъдна система криптовалутата. Това е проблем. Не само там, разбира се, трябва да държим под око развитието на тези неща и в Европейския съюз, защото това е средство за разпосение на корупцията също така. Заключение. Президентските, предстоящите президентски избори ще бъдат интересни. Интересни хора се кандидатират които са малко неочаквани кандидатури. Аз е, е, успях да се видя с двама от кандидатите от опозицията. Те казаха, че могат да водят кампанията си из цялата страна без да имат проблеми, което е хубаво и аз искам да го е, споделя с вас. Благодаря, колеги. Наистина страшно много закъсняваме. Опитвайте се да говорите в рамките на минути. Госпожа Хамс. Ще взема повод от казаното от Ана Гомеш. Наистина има положително развитие на нещата в Грузия и е, ням, имам предвид не само подготовката за изборите, но да кажа и, че последната вълна от протести в Грузия, е, подхода към тези, отношението към тези е, протести беше съвсем различно, не както в Молдова. Може би поради промяна в правителството и под натиск от обществеността, е, правителството наистина вече действа по-разумно и по-умерено. Продължава да има проблеми, свързани с така медиите, Е, които видяхме. Ние по тях имаме непрекъснати така, спорове с, с грузинското правителство, но впечатлението ни, че не, е, така, не чукаме на затворена е, врата. въпросът с тайните служби, това е важна тема, за която, която спомена Яна Гомеш. Тя е свързана с това. И от тук това е свързано с проблемите с правата на човека и нарушаване на тези права, е, които е, обаче до голяма степен е, са свързани с натиск от Турция. Аз съм внесла няколко изменения за положението на международните училища в Молдова, Украина и Грузия това е важно една комисия по външни въпроси в Европейския парламент да, да е, вземе преди това натиска на Турция върху тези три прени, е, е, е, партньорски страни, е, което води до е, наистина нарушаване на права на човека. Е, не бива е, в, е, в тази ситуация на натиск от страна на Турция, е, Европейски съюз наистина трябва да съдейства на въпросните три страни. Благодаря, Ся Михайл Гала. Аз е, се присъединявам към много голяма част от казаното от колегата Гомеш и Хамс. Положително е, че Грузия до сега така противостои на натиска на Турция е, що се отнася до е, депортиране на граждани, но сравнение с Молдова е, не може да се прави сравнение с Молдова. Всъщност Грузия определено е на по-добър път. Дори, дори да има известни сравнения е, в, на, така, между 10 на партийни функционери, но те не са в на е, е, управлението. по-скоро проблемите са количествени, не качествени. Сега повтарям нещо, което каза колегата. Ние сме свидетели там на политическа поляризация. Ако аз мога да говоря открито с представители на управляващата и на опозиционните партии, това е хубаво, това е положително, но може би предвид тази поляризация и при оценка на, на медиите да спрем вниманието си върху това, че използването на независими източници като като например е, Репортери без граница или други анализи, оценки, Freedom House, е, други оценки на положението на медиите в е, тази страна, това ще гарантира една по-обективна оценка, експертна оценка на състоянието на пресата в тези страни и е, това трябва да вземем предвид, е, когато изготвяме компромисите в, е, по този доклад. Благодаря, Михаил Гала. И сега госпожа Каниете. Благодаря, господин председател. Ще говоря на латвийски. Служете си слушалките, моля. Няма съмнение, че в сравнение с Молдова в Грузия нещата излежат много по-добре. Както реформите, е, така и демокрацията функционират, но ключовата реформа на съдебната система се бави. Държавната администрация и управляващата политическа партия така се е, обединяват интересите си и там се усеща влиянието на някои ключови фигури. Трябва да ви припомня, че не можеш да участваш в международна организация, ако няма разделение на властите в една страна. Тези, които управляват е, Грузия, трябва да знаят, че една е, зряла демокрация не почива върху разделение на властите и отношението на властта, на властващите към опозицията. Трябва да се е, вслушват в мненията на опозицията, тя трябва да има възможност да влияе на политическите решения. Държавата се опитва да контролира медиите, и такова нещо, такова положение е неприемливо. В заключение, Грузия предстои да, работи много по пътя към демокрацията, да се реформира с правосъдната система, отношението към опозиционните партии, отношението към независимата и критично настроената към правителство медия също трябва да бъде подобрено. Благодаря. Желаят ли докладчика да обобщи? Благодаря ви, колеги. Благодаря е, ви, колеги, за вашите коментари. Ще взема всичко това предвид, когато доработваме доклада и ще, следващия път ще говорим на 3 е, октомври, следващата седмица. Значи графика е ясен. Е, гласуване и приемане на 9 октомври в АФЕТ. В пленарна зала ще отиде в ноември или декември. Сега стигаме до 11 та точка от дневния ред. Представане на е, Михаил Гала. Е, съвсем накратко ми казаха ми, че председателя на грузинския парл... Е, Комисията по европейска интеграция в грузинския парламент и още двама грузински колеги присъстват тук, така че може би официално трябва да е, им ги приветстваме с добре дошли. Те току-що влиза, така че не сме, това не е пропуск от наша страна. Добре дошли в Европейския парламент. Радваме се, че сте тук в Брюксел. И сега стигаме до следващата точка. Представяне на проучване за развитие на институционалната рамка и за изпълнение на споразуменията за асоцииране на Грузия, Молдова и Украина. Никой от заместник председателите не са в залата. Затова аз не знам кой ще председателства заседанието. Ребека, налага ми се да направя спешно телефонно обаждане. Ще се върна след 15 минути. Ребека, заповядай. Okay, thanks uh, for the trust. Uh. Благодаря ви за доверието. Поемам отговорността с най-голямо удоволствие. Всъщност това проучване вече е представено в различен контекст в Европейския парламент. То беше обсъдено наскоро и в Киев. Uh, професор Катарина Волчук from the много ми е приятно да кажа добре дошла на госпожа Катерина Волчук, професор в Бърмигъмския университет. Тя специализира по темата отношения между Европейския съюз и постсъветските страни. На 30 август три проучвания за изпълнението на трите споразумения за асоцииране вече бяха представени на нашата комисия. И днес това е последното проучване, което сме възложили. Също ще ни бъде представено той е за институциите и тяхната работа в контекста на изпълнение на споразумението. С други думи, кои части на споразумението са по-добре изпълнени и кои не толкова. Преди да дам думата на професор Волчук, ще използвам възможността да кажа следното. Мисля, че опитът от изпълнението на това споразумение трябва да бъде обсъден по-задълбочено, защото се оказва, че това изпълнение е един много по-сложен и труден процес, отколкото сме очаквали в началото. За мен беше много важно да се установи, че при едни изключително трудни обстоятелства трите страни партньори, подложени и на руска агресия, макар и в различна степен, продължават да работят, макар че получават малка финансова подкрепа от Европейския съюз, но те са много амбициозни и искат да се променят. Затова и проучването на професор Волчук е много важно за нас. Заповядайте. Благодаря. Няма микрофон. Трябва да се извиня на преводачите за начина по който говоря, тъй като английският не ми е роден славянският език ми е роден, но така или иначе знам, че по темата се е говорило и преди, аз само я оплътнявам. Извинявам се предварително на тези, които очакват от мен да навляза в големи подробности. Ще го направя само ако има въпроси. По-скоро ще направя крачка назад, за да кажа какво означават тези споразумения за самите страни. Принципно става дума за това. Или сътрудничиш, или загиваш. Тези споразумения са едни от най-сложните. Обхващат страни с много различно политическо, економическо и социално развитие – те са голямо предизвикателство. В това проучване съм проследила какви са институционните механизми за изпълнение на споразумението. Така можем да видим до каква степен страните могат наистина да изпълнят споразуменията в предвидените срокове. Ще се върна на тези срокове по-късно. Виждате какъв е обхвата на проучването от посочения слайд. За да бъде направено проучването, трябваше да се пътува във всички страни, да се водят различни дискусии. Но какво включва институционния механизъм. Има три основни фактора. Политическо ръководство, а именно можем ли да кажем, че изпълнението на споразумението се подкрепя на най-високо ниво, не само като изявления с дела. На второ място механизъм за координация. Ясно е, че правителството и парламента трябва да съгласуват помежду си изпълнението си. Изпълнението това е свързано с хоризонтални въпроси и накрая нещо, което се подценява институционалния капацитет и в парламентите, и в ресорните министерства. Това са хората, които знаят какво се прави на практика при изпълнението. При тези споразумения е много важно да се има предвид, че става дума за две в едно. А именно, имаме политическата част за диалог и сътрудничество И тази част е по-скоро меко законодателство, общи разпоредби, без срокове. Това е много важно, защото като говорим за демокрация, човешки права, предизборни реформи, виждаме, че няма конкретни срокове. По-техническата част на споразумението е по-различна, особено при свободната търговия и секторното сътрудничество. Тук някои от приложенията са изключително подробни. Има списък от директиви, има определени срокове – Когато говорим за споразуменията, обаче, обикновено говорим за един или другия аспект. Рядко се говори за двата елемента, а те трябва да бъдат синхронизирани. Защото виждаме какво се случва в Молдова. Едно е техническата страна, друго е политическата. Политическото ниво е важно, както беше изтъкнато вече и при предишната дискусия. Става дума за консенсус при проевропейската ориентация и ключовите реформи. Този консенсус е разпространен не само сред елитите, той е разпространен и на други нива. Разбира се, политическата подкрепа се мени, защото има известно текучество, но имаме и административната страна на изпълнението. На административно ниво всъщност се случва най-важното от изпълнението. Имаме органи за координация, Имаме изграждане на капацитет в министерствата и все по-голяма експертност, както и разбиране, че тя е необходима. Виждаме ясно, че страните разбират колко са важни най-добрите практики, те са предприели действия. Имаме проверка на изпълнението, парламентарни комисии. Същевременно има голяма разлика между това да си определил дадени органи и от друга страна да гарантираш това, че те наистина работят. Например, Украинският парламент трябва все още да доизясни вътрешните си процедури. Как може механизма за съгласуваност да работи, ако парламентът не може да си свърши работата? Така че ключовото са не просто добрите практики, а това те да работят. Много е важно да се има предвид, че институционалният механизъм не работи в изолация. Той е част от целия политически пейзаж, от качеството на управление. Няма никакво съмнение, че освен това тези споразумения водят и до най-добри практики. Те са един стимул за напредък. Дори и когато говорим за техническата страна. също времено. Колкото е по-конкретна една част, толкова повече време и се отделя. Това се вижда и в плановете за изпълнение. Плановете за изпълнение са фокусирани най-вече върху техническата част, а не върху демокрацията и правовата държава. В тях са отразени дейностите, по които има срокове. И това всъщност са тъй наречените резултати. Що се отнася до обучения, семинари, реформи, много често обаче липсва оценка на резултата по отношение на това доколко институциите налагат правните задължения по-ефикасно. Освен това, тук основното са сроковете и това при Молдова и Украина е главният проблем. Много често акцентът пада върху правната хармонизация. Една неясна концепция – тя означава приемане на национално законодателство – което съответства на европейското, но това е много сложна задача. Доколкото знаем, почти не се прави оценка на въздействието. Например, ако ще трябва да има инспектори по храните, какво ще струва това, къде ще бъдат разпределени, какво трябва да се инвестира в лабораториите – виждаме, че липсва експертност. Всички страни работят за експертността, но няма оценка на всички финансови измерения на тези дейности. Имам чувството, че трябва да ускоря представенето си по отношение на наблюдението ние не извършваме редовно наблюдение, защото съгласуващите органи са само съгласуващи органи. Те нямат политическата власт за промяна. Също така виждаме националните планове за реформи и секторните стратегии. Има едно разминаване, както виждате, що се отнася до страните, които трябва да развият своя капацитет. Особено при обществените реформи. Те се случват въпреки проблемите в Молдова. Там има реформа на публичната администрация, но всичко това изисква време а времето на споразумението за асоцииране изтича. Това е като работа на две писти. Какво се случва в парламентите? Отново приемат се най-добрите практики по отношение на ролята на комисиите. Не е много ясно отново каква е тя. Как работи законодателния процес? Има някои основни проблеми в Украина. Проверката на съответствието също изисква много по-голяма експертност, отколкото е налична. Необходимо е да има повече приоритизиране и контрол – Също така, Европейският парламент и други трябва да оказват по-голяма подкрепа. Тази правна хармонизация, която споменах, е много неясна, много мъглява като понятие. За това е правено дълго проучване. Аз няма да навлизам в подробности в момента. Но искам да разгледаме една предпоследна тема за европейската подкрепа. Виждаме, че се работи на две писти в Молдова и в Украина. Искам да похваля европейските институции за това, че подкрепят изграждането на институциите в тези страни, особено в Молдова и Украина. Много от точките на споразумението обаче – получават помощ чрез класическата техническа помощ. Освен това, много често подкрепата се оказват по технически причини, там където има някакво несъвършенство, докато същевременно трябва да се бори истинска, да се води истинска битка срещу корупцията и измамите. Има още нещо, което за мен е много важно. Казват го националните политици и експерти, както и европейските делегации. Координирането на процеса по изпълнение в самите органи на Европейския съюз не е достатъчно добро. Тук също има проблем с капацитета. Хората нямат чувството, че реално ги подкрепят. Препоръките са 6 страници, доста дълъг списък, има препоръки от общ характер – според мен ние трябва да бъдем много по-големи реалисти и стратези, когато разглеждаме изпълнението и трябва да изчакаме да се натрупа капацитет. Тези страни полагат усилия, но не са в състояние да изпълнят всички изисквания. Имам и конкретни слайдове за всяка страна но ще премина към заключенията. Най-добрите практики са добре познати, полагат се наистина усилия те да бъдат приложени. Има институционални механизми, като Молдова и Грузия имат най-добър напредък. Може би, защото са имали и повече време за това. И в двете страни има подобрения за каквото и да станеше дума. Те ми казваха, ние вече работим по това. Но самите институционални механизми не са направени така, че да прилагат политическата страна на тези споразумения. Същевременно те отразяват качеството на управление. С други думи, качеството трябва да се подобри преди да имаме ефективна и ефикасна изпълняемост. Държавния капацитет също стана дума за това. Знаем от опит, че тук са необходими години наред. Европейският съюз предоставя огромна помощ, особено в Украина, която се превърна, тъй да се каже, в опитно свинче, що се отнася до всякакви иновации в помощта. Същевременно тези споразумения като че ли вече са малко устарели – Споразуменията, освен това, са много проблемни. И е, за партньорите, които са страни по тях и за Европейския съюз. Благодаря. Искам да добавя един коментар. Мисля, че това е свързано и с доклада, който обсъждахме за изпълнението. Нека кажа, че ние вече сме говорили за това. В Евронест създадохме работна група по изпълнението на споразуменията за асоцииране. Това е една от най-важните задачи – която имаме. Освен това, трябва да се има предвид, че парламентите в страните партньори също са създали такива механизми, за да може да се работи с всички. Същевременно ние сме тези, които трябва да съгласуваме своя отговор. Преди да отпразнуваме 10 годишнината на източното партньорство до година, ще се направят някои конкретни предложения. Ще видим също така каква ще е кривата на научаване от последните години. Сандра Каниете последна ще се изкаже. Благодаря. Искам да ви благодаря за много проникновеното разбиране на тази толкова сложна област споразуменията за асоцииране – аз съм от страна, която преди 12 до 14 години, ако не и повече, мина през този процес. Става дума за Латвия. За мен едно от вашите заключения е особено важно, е именно, че има лимит, що се отнася до техническата помощ. Всяко решение по тези споразумения има своите политически последствия за хората. Така че това трябва да се има предвид. Управлението на страната също е значимо. Трябва също така да се запитаме доколко хората разбират тяхното включване в това пространство на асоциирането. Доколкото разбирам, вие ще изпратите проучването електронно и аз с удоволствие ще се запозная с него в подробности. Благодаря. Благодаря. Има ли повече въпроси, забележки? Не, отново ви давам думата. Имате достатъчно време за отговор. Say... Благодаря. Искам само да кажа, че аз работих в тясно сътрудничество и с колеги, например от Литва. Разчитах на колеги от страни, които са се присъединили, защото те знаят за какво става дума. Например, един от проблемите, който възникна. Защо в Молдова или в Украина имаме вече пет поколения технически проекти, докато Литва е имала само едно поколение. Защо повтаряме грешките си, вместо да се получим от тях. И още нещо. Имам чувството, че добрите практики винаги се насърчават, но техническата помощ като че ли не разчита на тях. Аз съм направила и по-подробен анализ на европейската помощ в Украина. Има много положителни неща, но виждаме и някои призраци от 90-те години. Програмата за пасивна помощ. Много от презумциите за това, за как са устроени тези страни, все още са на лице. Затова и няма промяна. По това се работи в Украина, но ми се струва, че Молдова наистина е пример за това как нещата не работят достатъчно добре, не толкова колкото в Литва. Необходимо е да се променят нещата на място. Готова съм да обсъдя това в подробности, но мисля, че се закъснява с научаването на уроците. Важна е ролята и на европейските експерти, които работят на място, защото те са едни от най-неудовлетворените. Благодаря. Thank you very much indeed uh, for uh, your ongoing engagement. Благодаря ви. Благодаря за вашия ангажимент. по последното, което казахте, ще отбележа, че при последното ми посещение в Украина стана дума за това, че ние инвестираме много в експертите, които пътуват за тази страна и се оплакваме, че институциите не работят както трябва. Същевременно ние не инвестираме достатъчно в експертите на самите институции. Необходим е по-добър баланс. Благодаря. Благодаря, че ми дадохте възможността да председателствам. Сега отново ще подам председателството на Девид Макалистър, който ще е тук след две минути.